Ja, schönen guten Morgen. Добро утро, колеги. Продължаваме заседанието от вчера. Първо, трябва да гласуваме намаляване на емисиите от замърсители, отделени от пътните моторни превозни средства. Госпожа Лукачиевска е докладчик. Искам да проверя дали всички са тук или не гласуват прекалено много хора. Моля, гласувайте.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 Hm. So, wir kommen dann zum, zur ersten Abstimmung des Amendment 1. И така започваме с а, измененията. Изменение 1, 21, 23 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 22. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 3 и 5 заедно за. Против. Въздържали се. Нека да проверим с електронно гласуване. Гласувайте по трето и пето изменение. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приемат се. 24-то изменение пада. Изменение 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извинявайте, приема се 26-то се приема, поправя се председателя. Изменение 27 за. Против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 Отхвърля се. 15 до 28. 40 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 42. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. За против, въздържали се, приема се. Изменение 43 и 44 ще се гласуват заедно. Извинявайте, извинява се председателя. Минаваме към изменение 47. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 48. За? против, отхвърля се. Устно изменение. Първо има ли възражение срещу внасяне на устно изменение? Не? Добре. Нека гласуваме сега. 49, 50 и 52, заедно с устното изменение за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 51 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 за, против, въздържали се, приема се. Всички останали тук падат, така че стигаме до съображението от преамбила. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13. Това е допълнение към 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16. За. 16 пада. Извинявайте. Изменение 16. Гласуваме го сега за. Против. Въздържали се. Приема се. 17. Устно изменение заедно с изменение 19. Има ли някой, който е против? Не. Добре, нека да гласуваме за против, въздържали се, приема се. Последното отпада, така че остава да гласуваме общо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Тридесет пет за, 8 против, 1 въздържал се. Приемаме доклада. Поздравления. Павел Петър Лукашевска. Is heute gar nieder. Is heute nicht da, Госпожа Лукачевска не е тук, но искам да й предадете моите поздравления.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 посетители от Германия. Те са покани от Гезине Майснер и наистина ги приветстваме топло. Стигаме до следващата точка от дневния ред. Искам да приветствам госпожа Катрин Тротман, която е европейски координатор за коридора Северно море-Балтийско море. -Балтийско море Очакваме да чуем какво има тя да ни каже. Всички вие сте получили документите, знаете времето ни притиска, имаме само 35 минути. И така да, давно на госпожа Тросман. Благодаря, господин председател. Искам да ви поздравя с рождения ви ден най-напред. И тъй като е рожденият ви ден днес, и зная колко държите на коридора Северно и Балтийско море. С няколко думи искам да ви благодаря най-напред за това, че ме поканихте във вашата комисия и да ви благодаря за това, че се мобилизирахте, за да подкрепите усилията на координатора за да бъдат гарантирани финансовите средства за реализирането на този проект. Планът Юнкер знаем, че ни отнема доста от средствата, от които се нуждаем. Е, искам да се запознаем съвсем накратко с коридора, за това ще го представя съвсем набързо, да остане време за въпроси и отговори. 320 000 км е цялото протежение в северната част на Европа. Няма връзка в северната част на, на Европа. За сега, който да позволява връзка между Северно море до страните в Средиземно море. Включени са много държави и знаем колко големи са предизвикателствата между северната и южна част на този коридор. Знаете, че са особено важни градските възли. Необходимо е да се гарантира многомодална връзка, която да е ефикасна с участието на железопътния, на сухопътния транспорт, вътрешните водни пътища, морския транспорт, въздушния транспорт и прочие. Знаем колко важни са терминалите има 17 такива терминала, железопътен транспорт и сухопътен транспорт. Критичните въпроси остава въпроса за трансграничните връзки и прилагането на стандарта на Международния железопътен съюз, съюз относно разликата в междурелсовите разстояния между Балтийските страни и други страни. Имаме транспорт на стоки, има проблеми в някои от градските региони. Например, в Германия, Бремен, пристанището там трябва да бъдат използвани също и водните а, плавателни коридори. След мен ще говори и другият а, координатор. Ние работим заедно с господин Винк за реализирането на Ертемис, на Европейската система за управление на железопътния трафик. Има изградени е, инсталации, но е необходимо е, да се дооборудват е, железниците с тази система RTMS. Ние направихме пълен анализ на достоинствата и недостатъците на различните пристанища защото морските пристанища са от особена важност не само Роттердам, Рот, Амстердам на запад, но също и Хамбург, Рига, Талин, сътрудничеството между Хелзинки и Талин. Това е една цяла огърлица, ако мога така да се изразя, от пристанища, през които преминават доста обеми товари. Относно плавателните пътища има някои предизвикателства. Те са свързани с шлюзовете и с мостовите. Има някои тесни места, особено около градските райони, и въпроси, свързани с сигурността по Балтийският маршрут. Освен това, трябва да се отчитат и използването на альтернативни горива. Какви са потребностите от инвестиции? 291 инвестиционни проекти са набелязани те са необходими, за да бъде развит този коридор, за да може да се спази срока 2030 година за пълното реализиране на проекта. 122 железопътни проекта, 67 сухопътни проекта, 82 проекта, свързани с пристанища и с вътрешни водни пътища и 20 проекта, свързани с летища разчетите за тези 291% проекта за инвестиции са общо на стоеност 133 милиарда по цени от 2014 година. Приоритет за финансовото разпределение това е обаче доста трудно постижимо. Ние се намираме в подготвителен етап. На 29 юни комисията ще може да представи своите предложения както пред Европейския парламент, така и през, пред държавите членки. Каква беше моята роля през този период? Срещнахме се с всички министри на транспорта в отделните държави членки. Искахме да имаме приобщаващ подход с участието на всички партньори, администрациите на държавите, членки на регионите, на а, градовете, защото считаме, че успехът зависи от подкрепата на гражданите за тези големи инфраструктурни проекти. Проведохме двустранни срещи с срещи с националните парламентаристи, освен това, участвах в редица регионални инициативи. Имаме форум, в който ще участват всички заинтересовани региони по този коридор, която ще се проведе в Рига. Благодаря на ангажимента на Нидерландия, както и на следващото председателство, на финландската страна които обръщат особено внимание на логистиката на информационните и комуникационни технологии. Това е за моята роля и работата, която съм осъществила през последния период. Ключов проект на нашия коридор е железопътната връзка в Балтийските държави защото това е тясно място в коридора. Това е един от изключително важните проекти, от шесте най-важни проекта, които са набелязани. Беше създадено съвместно предприятие през октомври 2014 година и последния период беше посветен за преминаване към активна фаза за стартирането на проекта не само представянето на проекти от съвместното предприятие от държавите членки, но и за осъществяване на по-тясни връзки между Литва и Полша по-конкретно. Координаторът може да участва като наблюдател в създадената работна група. Това ме радва. Балтийските държави се ангажираха да приключат този проект до 2025 година и ние очакваме да получим допълнителна информация през на следващата среща, така наречените ТНТ дни в Рига. Проектът, железопътният проект за Балтика изисква да бъде прият от всички държави членки. Това е единствения проект, който се отнася до тази група страни, За това е изключително важен. Благодаря, че този въпрос е и на вашето внимание. Шлюзовете в Амстердам също са приоритетни за коридора, тъй като липсват балтийските държави се ангажираха да потърсят частно финансиране, за да може да се допълнят средствата, които са заделени за тази цел. Използването на железопътния, сухопътния транспорт и на вътрешните водни пътища са също приоритет. Искаме да се постигне оперативна съвместимост не само на съществуващите проекти, но и за новите такива, за да може да работят ефикасно. Освен това е необходимо да се обърне внимание на градските възли, в които се съсредочават няколко различни коридора, през които минават няколко коридора. Благодаря ви за проявената ангажираност, за вашия интерес и очакваме мнението на вашата комисия да бъде отчетено при следващите дискусии на държавите членки. Председателят, благодаря ви много. Сега ще дам думата на колегите за поставяне на въпроси. Е, Роберт Ziele и Карин Adeli. Моля да ограничите е, изказванията си за минута и половина. Павел Теличка има думата. Поздравления, господин председателю, най-добри пожелания за вашия рожден ден. Но като джентлмени ще пием шампанско в късния следобед. Благодаря ви за добре структурираното и всеобхватно изложение на проекта. Описанието беше много точно. Доколкото разбирам, вие ще участвате в дните в Рига, посветени на транспортните коридори. Има очаквания за Балтийския коридор. Поставени са и някои цели, но аз се питам, откакто вие отговаряте за този проект, близо 6 месеца, каква оценка бихте направили в политическо изражение? Как са се справили отделните държави членки? Вашата задача като координатор е ясна, но вие не можете да направите е, нищо сама, зависите от е, правителствата на държавите членки. Знае, че има забавени от страна на някои държави членки, и след като става дума за проекти, които са на стойност над 130 милиарда е, евро и също но като се има предвид, е, че се урязва част от средствата, с които разполагаме за да се захрани Европейския фонд за стратегически инвестиции, се вижда, че това не е толкова лесна задача. И така, къде смятате, че бихме могли да ви помогнем? Кои са отделните държави членки, които не отговарят на очакванията към момента? Кезина Майснер има думата. Благодаря ви, госпожо Траутман. За мен също беше изключително интересно защото всичко, което преминава през Германия, преминава през моя избирателен район. Вашият коридор е, е изключително важен. Има доста отсечки, които са включени в този коридор. Някои са отпаднали. Въпросът ми обаче е дали участвате в заседания, свързани с стратегиите за Балтийско море, защото според мен вие като координатор би трябвало да сте поканена, когато се разискват стратегиите за морските басейни. Пристанищната връзка в Хамбург, там има едно тясно място, какво се предвижда за тази връзка, как планът за инвестиции на Юнкер може да допринесе за финансирането на проекти, включени в коридора, за който сте координатор. Вие споменахте Амстердам, дъчаните се а, опитват а, да намери частно финансиране. В такъв случай може да се използват а, методите на ЕФСИ. Нилс. Добре, дошла в нашата комисия. Благодаря ви за направеното изказване. Имам въпроси, които не са свързани с финансирането, а по-скоро с процедурата. Като бивш кмет, вие знаете, че комисията работи не само с националните правителства, но също и на регионално и местно равнище. Какъв е вашият опит? Дали се игнорира мнението на общините в някои случаи? Сега говорим за Северна Европа, връзката между Швеция и Финландия. но ние не трябва да свързваме само Северна Европа, а целия континент. Много от пристанищата в Швеция искат да участват в по-голяма степен в транспортните дейности в Северно море. Благодаря. И аз бих искал да ви пожелая всичко най хубаво за рождения ден. Благодаря за презентацията. Имам един въпрос. Оставам впечатление, че не говорихте за а, полските пристанища Гдиня, Гданск. А, какво бъдеще виждате за полските а, пристанища в рамките на този коридор? Благодаря. И аз имам въпрос за ЕФСИ. Европейския фонд за стратегически инвестиции. Ставаше дума за водни пътища, за шлюзове. Но, госпожо Тротман, мислите ли, че можем да намерим частни инвеститори за всички тези проекти? за водни и ЖП пътища. Мислите ли, че Европейският фонд за стратегически инвестиции ще има въздействие върху транспортната инфраструктура, за която влагаме толкова усилия? Това първо. Втория ми въпрос е следният. Става дума за връзките с цяла източна Европа. В на границите между Холандия и Германия. Има мрежа от канали. Ако тя бъде използвана, може пътят от Холандия за източна Европа да се съкрати с половин ден. Какви намерения имате, за да може да не, поне, поне да не се затворят такива канали, водни пътища от строителството на нови обекти. Съобразявате ли вашите планове с тези нужди? Благодаря, господин председател. Честит рожден ден! И аз благодаря на координатора госпожа Тротмон за нейната разяснения. като финландка, тя е от шведка, пък аз финландец, финландка, ние всички сме близо до арктическият регион и всички знаем значението на Арктика и това значение ще се увеличава поради природните богатства на този район. А от друга страна знаем, че финландските пристанища са, предлагат най-бързата връзка за Китай и Азия. Районът на Балтийско море е район, в който имаме по-строги изисквания за серните емисии. И важно е да имаме връзка между пристанищата железопътната мрежа. Например, в Хелзинки железопътната мрежа в градските райони не функционира така добре, както би трябвало. Проектът Вейл Балтик е ключов и бих искала да знам какво е много вашето мнение. Какво може да се направи от страна на парламента да се подпомогне този проект в Балтийско море. Благодаря. И аз благодаря. Благодаря и на госпожа Тротман за нейната нейните разяснения. Очевидно свършена е много работа в района на Балтийско море. И искам да добавя нещо към въпросът на господин Теличка. Като свършите, приключите работата си като координатор, какви пречки има пред осъществяването на Балтийският железопътен проект. А, може да отговорите като координатор или а, в друго качество. И второ, нещо, което е политически проблем. Едната година се, се очаква да се приключи железопътната връзка между Литва, и Полша, е, финансирана от кохезионните фондове. Но тази ЖП линия не е пригодна за високоскоростни влакове. Работи се и при друга, по друга отсечка. Не е ли това неразумно използване на европейските средства? Благодаря. Аз много бързо ще задам моите въпроси. Първият ми въпрос – Имаме ли примери за това как работите, за да привлечете участието на гражданите в своята работа като координатор? Това първо. Второ, имате ли а трудности във вашата работа и какви са те и накрая? Как напредъкът по коридора РТРС и в техническо и в материално отношение. Искам да попитам, има ли реален напредък или работата е в застой и ако е така, защо? Благодаря. И аз да задам един въпрос. Има ли вече споразумение по отношение на връзката от Белисток, която ще бъде завършена след две години? Какво се предвижда за нея? И има ли проблеми с финансирането? Една част от тази ЖП линия е за 100, примерно, за 100, скорост до 120 км в час, другата е за 160 км в, в, в час. Значи, ще може едната да се използва само за регионален трафик, другата за високоскоростни влакове. Участвате ли в някакви обсъждания на този въпрос и какво може да кажете за него? И сега ви давам думата за отговор. Благодаря. Ще отговоря колкото може по-ясно в максимално кратко време. Преди всичко да благодаря на господин Теличка, който той ви зададе първия въпрос и той е специалист в тази област. Искам да го благодаря за работата, която а, той свърши. А, той беше, предшестваше Вера Кетлер, която е мой съветник в комисията така че, виждате, това е един чудесен тандем. А, има много такива прекрасни министри, трябва да се подчертая. По същия начин ще отговоря на господин Диле и на другите депутати, които поставаха въпроси за е, Балтийската железопътна връзка. Какво мога да кажа за отношението на страните членки по този въпрос? Първата трудност във всички коридори и по-специално в този, това е, че всички трябва да мислят за Европа, за коридорите, а не за собствените си интереси на страните. Тоест, подходът да бъде реципрочен и колективен. Това първо. Второ, главната трудност, господин председател, вие много добре е, е, я отнесехме за Берлисток и Каонас т.е. между Полша и Литва. И затова през целия последен период аз полагах усилия да могат да сближа гледните точки и да намеря компромис между Полша и Литва, за да се а, деблокира проектът Балтийска железопътна линия, така наречения проект Rail Baltic. Защото ако не се свържат трите балтийски страни с Польша и с останалата част от региона, няма смисъл да говорим за ефективност на този коридор. Въпросът е политически, геостратегически, който се отнася не само до Польша и до трите балтийски страни, но също така и до Финландия, която подкрепя предложенията, които трябва да бъдат финализирани преди срещата в Рига т.е. да си Финландия, да се присъедини като наблюдател. Те вече са наблюдател в работната група и по този начин да имаме наистина едно общо управление. И екипът на съответната генерална дирекция МУВ трябва да отиде на място и да види какво може да се направи за целостта на линията от Варшава до Каунас защото вече има проучвания, възложени от полското правителство, които те, чието резултати те споделиха с нас и там се много ясно а, открояват а, а, екологичните проблеми, какво трябва да се направи за тази а, линия, как може да се осигури постоянна скорост от 160 км в час, за да се оправдаят инвестициите в Балтийските страни, колкото до Литва. Тя от нейна страна също върви напред и в крак с останалите, е, е, е, тъй като тази част от линията и политическата, стратегически и техни, технически технически, технически възел в цялата железопътна линия. Трябва да кажа, че много добре се разбираме с съответният полски министр той внимателно служа това, което ние служат, което, което ние трябва да кажем. Е, същото е, се отнася и до литовското правителство. А, а, е, така че сега в момента сме на етап, когато вече сме на първия етап от компромисни и аз ще продължа да работя с всички участници в този проект, защото трябва всички да работят в една и съща посока да вървят. Това е за Балтийско море, което е приоритет, според мен. Разбира се, преди всичко имаме политическите трудности. Имаме на холандският, на бългийският, на литовският министр, всички останали министри в западните страни разбира значението на тази инфраструктура. Сега, изследването на реакциите на местните общности и градовете подчертаха проблемите в дефинирането на коридора, особено от Елба Одерск. Днес по тази ос имаме, водим обсъждане и е, с Пат Кокс обсъждаме въпроса за този коридор. И, и бих искал Финландия да бъде включена и финландските езера да бъдат включени в този проект, защото те са един плавателен ресурс, който до сега не е взет предвид. Значи необходимо е да се реализира канал, според мен, за да се свържат пристанищата на Северно море, пристанищата на Балтийско море, особено полските пристанища, които са особено важни, тъй като там се осъществява връзката с другите балтийски пристанища. И това ще направим това с каналът Кил. ще се опитаме значи, да подобрим и е, регулирането на цялата тази дейност защото трябва да се вземат предвид, както вие подчертахте, да се види кои са техните места и каква е, какви са проблемите на градските ядра, на градските възли. Става дума значи, за един район, в който са германските, балтийски, холандски общности, имаме Берлинският регион, Тоест, една мобилизация на всички региони е, в момента върви и сме в непрекъснат е, контакт с е, полските власти и съвпечително и местните власти в Полша. А нещо, което ще има голямо значение за нашата по-нататъчна работа. В Лига ще се проведе форум по тези въпроси. И това е приоритет. Приоритет за мен е да работя с тях и ще модифицирам последните версии на моя план с, съответно това, което ще бъде казано там. Сега, колкото до Северна Европа, съгласна съм, че недостатъчно се взимат предвид природните богатства и транспорта. Целта е този коридор с Паткокс и Скандин... от Скандинавия-Средиземно море да се ръководят от една визия за, за свързване на а, северната част на Европа с южната. А, и искам да се свържат органите, които ръководят и управляват балтийските, балтийският транспорт. И като посетих инсталациите в Финландия и в Балтийско е, море, е, установих, че е, там сътрудничеството е много добро. Колкото до фондът за стратегически инвестиции и планът Юнкер. Има няколко проекта в този коридор, които ще участват в тази нова форма на финансиране, е, Хамбургското пристанище, например, и включително съответния каналът, който е там, ще е, вземат е, предвид тази възможност по-конкретно. Но общо взето това са целите. Става дума за проекти, които ще имат много сериозна економическа добавена стоеност. Нещо, което не е трудно да се види. Разбира се, има и въпроси свързани с летищата и възможността да се реализират връзки между ЖП линиите, летищата и пристанищата, въпрос, който е ключов и а, а, ние а, там имаме пример за подкрепата, а, която оказват координаторката по този въпрос. И там а, има още конкретни неща, които трябва да се свързат. Аз специално ще обърна внимание на градските възли и тяхното поправяне. Какви са пречките? Те са политически и финансови. Необходимо е да имаме програмиране, което да вземе предвид финансовите перспективи. Защото на много места ни казват, да, дайте да започнем, пък ще видим кога и как ще приключим. така не може. Трябва да се е, значи, съсредоточим върху важните въпроси. Връзките. И за да се преодолеят трудностите, господин Келичка, Теличка го каза. Необходимо е комисията да комуникира е, с страните членки, защото там се изпълняват проектите. И това очевидно не винаги става. Необходимо е те да информират е, Европейския парламент, да информират е, гражданите и те имат нужда и от е, подкрепа. Аз ще окажа тази подкрепа в, в, в, според моите сили Значи, френските скоростни влакове ТЖВ в три департамента, аз преговарях за тях, преговарях с всеки район, за да може те да приемат, да финансират част от тази структура, нещо, което беше възможно. И днес това е една от най-добре функциониращите ЖП мрежи във Франция, пък и в Европа. Значи, може да стане, но трябва средствата да се използват както трябва и да бъдат насочени там, където трябва. Значи трябва от една страна да се партнират регионите с предприятията, с държавите. А, когато става дума за плана Юнкер, говоря специално за ЖП, ЖП линиите в Балтийските страни, но а, а, не само за тях, за другите трябва да имаме смесено финансиране – и но трябва, за тази цел трябва да имаме план за действие за това какво ще правим и как ще прилагаме тези планове през едната година. Ето това са, господин председател, главните въпроси, главните трудности и разбира се, вие, дами и господа, вашата работа е да подкрепите тези планове в собствените си страни, защото тези коридори, тези коридори и тези, и тези Балтийска ЖП връзка трябва да бъде сред шесте приоритета на европейските транспортни мрежи. Благодаря. Благодаря, госпожо Катрин Цотман. Сигурен съм, че ще успеете и ние ще ви помогнем според силите си два кратки въпроса. Госпожо Траутман, вие не отговорихте на въпроса. Ще бъдете ли включени в обсъждането на стратегията за Северно море и Балтийско море на двете срещи, за които става дума, и ще бъдете ли поканена там? Аз не получих отговор за ролята на полските пристанища. Колкото до, прилагането за Северно море и Балтийско море, службите на комисията се занимават с този въпрос. Работим съвместно с Пад Кок също така. Но, разбира се, всички бяхме така като че ли съсредоточени в собствените си проблеми, но трябва да кажа, че ние провеждаме редовни срещи, където а, обсъждаме общо трудностите си. А, имаме много добра, добро сътрудничество с службите на Генерална дирекция МУВ на Европейската комисия. И тези усилия за Северно море и Балтийско море а, се координират. Така беше а, и по време на литовското председателство, така ще бъде и в бъдеще и особено по време на холандското председателство с в Холандия вече сме обменили на мисли по, особено по коридора Балтийско море, Северно море. Колкото до полските пристанища, те за Польша са възлите, много важни възли за транспортна връзка. Но, разбира се, Польша е, е решена е, да е, осъществи интерфейсът, връзката на собствените си транспортни мрежи с своите пристанища. Така че за мен транспорт, полските пристанища трябва да бъдат обект на специални наблюдения и на специално амбициозни планове, които ще обсъдя с полският министр на транспорта, ще посетя Полша и ще обсъдим тези проекти заедно. Благодаря. И накрая, с това приключваме тази точка от дневния ред и желая ви успех в бъдещата ви работа. So, wir kommen nun zum nächsten Tagesordnungspunkt und da begrüße ich. Минаваме към следващата точка от дневния ред. Искам да приветствам Карл Винк. С него се познаваме от доста време. Той отговаря за Европейската система за управление на железопътното движение и е координатор, защото имаме 20 ние много добре знаем за какво става въпрос. Имаме 20 000 километра такава система и нямаме локомотиви, които да се движат. Затова сега се надявам, че ще можем да обсъдим това. Благодаря много на самия Карел Винкел, че е тук. Колеги, имам 10 минути, за да ви обясня какво се случва с европейската система. Ще се опитам да спазя времето, за да имате възможност да ми зададете поне няколко въпроса. Съвсем накратко ще ми направя своето представяне. Първо, Европейската система за управление на железопътното движение е инструмент, защото когато говорим за железопътни пътища, ние трябва да осигурим технологичната съвместимост, взаимната оперативност на тази система. Когато последно обсъждахме това, казахме, че има три условия, които трябва да се изпълнят, за да може това да се случи. Първо, да се премахнат местата, на които има задръстване. Второ, въвеждане на самата европейска система и хармонизация на правилата за издаване на разрешение и експлоатация. Тези неща все още не са се случили, а трябва да ги направим, за да можем да постигнем ефективност за да ускорим процеса, защото вече 10 години работим по стандартите, тяхното въвеждане и реализацията на европейската система. Сега вече трябва да ускорим скоростта. През 2015-2016 въвеждаме една програма която не означава нищо, ако не я ограничим във времето. Ограничаваме до 2015-2016 година. Има за цел да увеличим оперативната съвместимост, съществуваща в нашата мрежа. Първия принцип е първо потребителите. До момента винаги сме отделяли много време и усилия за това да определим стандартите и техническите спецификации. Тази работа вече е свършена и сега вече трябва да преместим вниманието си върху това какво ще направят потребителите. Под потребители първо разбирам железопътните предприятия. Те живеят в конкурентна среда, трябва да са конкурентоспособни с другите начини на транспорт. Най-важните потребители са ЖП предприятията. Управителите на инфраструктура също са потребители, но те са малко по-различни. Вашия вашия председател няколко пъти каза, че има трасе от 10 000 км, но няма локомотив, който може да се движи там. И това трябва да се промени, защото трябва да говорим с управляващите инфраструктурата дружества, но трябва да искаме и на оборудване, което да може да се движи по цялата мрежа в Европейския съюз. Това е много сериозна и амбициозна цел – и вече ни се упражнява натиск, за да я постигнем. Това означава, че по отношение на преговорите с дружествата, които експлуатират инфраструктурата, всички неща, които са включени на единицата, която е качена на подвижния състав, трябва да могат да отговарят на нещата, на изискванията. Вече имаме всичко, по отношение на спецификациите и сега вече е приоритет да почнем да ги използваме по отношение на намаляването на разходите. Разходите са твърде високи. Доставчиците доставят оборудване, което е твърде скъпо, за да бъде конкурентно способно и всички изменения, които се изискват, а това е нормално, когато се сменя системата, всички изменения, които са необходими, струват твърде много и това е проблем за потребителите. Когато стандартизираме, се надяваме максимално да сведем разходите. Каква е целта на нашата програма 2015-2016? Да имаме един стабилен набор от добре разработени спецификации. Това означава, че тези спецификации няма да се променят всеки 6 месеца или всяка година. Не, те трябва да бъдат стабилни, както е стабилна една обичайна IT система. Единственото нещо, което трябва да имаме предвид е, че експлуатационният живот на подвижния състав е много по-дълъг, отколкото IT системите, които го управляват. Така че трябва да се намери баланс с потребителите, за да можем да отчетем и възможността за еволюция на тези спецификации, спецификацията за Европейска система за управление на железопътното движение в течение на времето. По отношение на инфраструктурата, тя трябва да е технологично съвместима, т.е. инфраструктурата трябва да може да приема оборудването, борното оборудване, което сега разработваме. Трябва да решим как правим нещата, какво е нещо, което ни е необходимо и какви са нашите приоритети. И тук е много важно моето сътрудничество с другите координатори, защото ако разгледаме е, различни трасета в е, Средиземноморския регион и така нататък, те са много по-добре разработени от други трасета в Европейския съюз, така че трябва да им подходим реалистично по отношение на плана за изпълнение и за, за въвеждане в експлоатация. Започнахме с 2009 като година цел, но се оказа, че плана ни за въвеждане в експлоатация не е достатъчно реалистичен, защото не отговаря на реалността. Поради тази причина вече имаме една нова идея за 2016 година. През 2016 година имаме работен план да въведем системата по инфраструктурата, за да можем да постигнем по-голяма технологична съвместимост във връзка с регулаторната рамка. ако въведем един стандарт и имаме същевременно план за въвеждане в експлуатация на инфраструктурата, който е реалистичен, то тогава трябва да се промени и регулаторната рамка. Твърде много все още сме обвързани с националните изисквания за промени и не казвам, че трябва да се че трябва да разчистим унаследените системи, но а, трябва да преведем нещата в ред, за да може тази система да бъде въведена навсякъде. По отношение на въвеждането в експлоатация, и Катрин говори за това, това е валидно за всеки коридор и е валидно и за инвестициите по отношение на Европейската система за управление на железопътното пространство. Има възможност да финансира от европейски фондове. Искам да наблегна на нещо, това, което не направихме достатъчно много и онова, което железопътните предприятия не отчитат правилно, е, че всъщност има бизнес обосновка на тези инвестиции. Не, го казваме, че тези, не казваме, че тези инвестиции се правят само с цел повишаване на безопасността или увеличаване на капацитета. Не. Трябва да разгледаме нещата много подробно, да видим какво може да бъде реалното увеличаване на капацитета, какви са проблемите, които ще решим по отношение на околната среда, какви са разходите, как ще намалим ползването на енергия. Всички тези неща трябва да бъдат превърнати в един бизнес казус, за да можем да оправдаем и да обосновем въвеждането на Европейската система за управление на железопътното движение. Един реалистичен план за въвеждане в експлоатация, моето предложение беше той да се разработи в две стъпки и това беше прието. Беше съгласувано и с държавите членки. Започваме с две стъпки. Първи период 2015-2020, втори период 2020-2030 година. До септември 2015 година трябва да финализираме този план. Тогава ще имаме актуализирана версия на нашия работен план за въвеждането на европейската система, както и допълнителните неща, които са необходими за технологичната съвместимост на инфраструктурата. И втората част от септември 2015 до април 2016 година. Това ни дава възможност до втората половина на следващата година да излезем с готов план за внедряването на европейската система в целия Европейски съюз, като тази система ще има характеристиките, които аз вече изброих. По отношение на държавите членки и железопътните предприятия, работата с тях тече добре. С изключение на вече проведените срещи, въведохме така наречените тройни срещи, т.е висшето ръководство на Министерството на съответната държава членка, висши служители от комисията и тези, които се занимават с инфраструктурата, тези, които я експлуатират. Виждаме къде има проблеми, къде има задръстване, къде има трудности по трасето и разглеждаме нещата не само по отношение на технологиите, но и по отношение на финансирането. Виждаме какво може да направят министрите на финансите на съответната държава членка. Ако реализираме своята програма, до края на 2016 година ще имаме нов план за въвеждане в експлуатация на системата в Европа, който ще им даде много по- добър поглед върху нещата и ще е много по-вероятно да успеем да постигнем своята крайна цел, а именно взаимно оперативна мрежа в ЖП сектора на Европейския съюз. Мисля, че това е един много важен проект, но освен това е и проекта, който е най-вече назрял за реализация. Всеки път, когато чуя, че комисията настоява за определен, определен инфраструктурен проект, за да се подобри растежа, економически растеж на Европейския съюз. Не трябва да забравяме, че този проект е назрял, той е готов. Имаме подкрепа от страна на парламента, имаме подкрепа от страна на съвета, от страна на комисията, така че това е най-добрата гаранция, която можем да дадем, че ще постигнем онова, което сме си заложили, заложили като основна цел, а именно технологична или оперативна съвместимост на Европейския съюз на ниво ЖП сектор. Благодаря много, казва председателя. Вашата презентация беше важна. Сега аз давам думата на колегите за въпроси. Госпожа Телекска. Моля колегите да се ограничат в рамките на две минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за направената презентация. Много важно е за нас да работим по разполагането на тази система, която гарантира безопасността на железопътния транспорт на пътниците. Преди няколко години в Брюксел се случи ужасна ЖП катастрофа, която доведе до смъртта на много хора. Системите не задействаха автоматичните спирачки не задействаха. А, имаме национални системи за наблюдение в а, пунктовете за контрол. А, трябва а, във всеки един момент да се знае а, за кой влак става а, дума. Имаме много засилен трафик. А, освен това говорим за използването още по-интензивно на съществуващите линии. Имаме високоскоростни отсечки. Има също превози на товари по тези високоскоростни отсечки. Ние трябва да имаме действаща сигнална система във всички държави членки. Сименс, Armstrong, и една фирма в Италия са основните доставчици на оборудване и е необходимо да се гарантира оперативната съвместимост. Бихте ли ни дали примери как действа системата през границата? Например, ако се пътува от Варшава до Париж или от Копенхаген до Рим. Ние ние искаме да се случват катастрофи. Вярно е, че има забавене в железопътния транспорт и това се дължи на сигналното оборудване. Какво правите с трите големи производителя на сигнално оборудване? Ще продължим дискусиите по-нататък. Господин Рике, благодаря господин председател, благодаря на Карл Винт за направеното изказване. Имам четири въпроса. Първо, каква е вашата позиция, вашата оценка относно позицията на съвета по а, техническия стълб а, на четвъртия железопътен а, пакет, ролята на Европейската железопътна агенция и прехвърлянето на националните а, органи на някои от функциите. А, втори ми въпрос. Каква е връзката между подкрепата за инвестиции от Европа и изграждането на инфраструктура РТМС, която е в полза на цяла Европа. Третия ми въпрос – каква е оценката на координатора за предложението за изграждането на обща европейска структура за финансиране и за пускане в експлоатация механизъм, който да се отнася до новите финансови инструменти. Вие не казахте нищо за това доколко добре се освояват финансовите средства, предвидени за РТМС. Дали трябва да има един общ европейски механизъм за пускане в експлоатация по отделни държави. И на последно място, дали имате някаква идея като координатор за разгръщането на системата РТМС в извън границите на Европа. Благодаря. Павел Теличка има думата. Благодаря, Карел. Изказването беше много ясно. Аз подкрепям целите и е, стратегическата значимост е, на този проект. Ние знаем, е, че винаги проблемът е свързан с финансирането. Но аз така иначе щях да ви поставя един въпрос, а именно че има основание да има план с участието на различните бизнеси. Какво точно очаквате да се направи в близко бъдеще, така че държавите членки да разберат, че железопътните компании трябва да следват определен бизнес модел. Благодаря. Аз също имам въпрос. Относно предимствата, поне 20% по-добро използване от съществуващата железопътна мрежа, също повече безопасност и на трето място разходите. Ако нямаме локомотиви, които се произвеждат в 27 отделни държави, ще можем да снижим значително разходите. Това е предимство. Моят въпрос е, ние смятахме, че тази система е най-доброто нещо и че това ще бъде системата, която ще се прилага, но държавите членки сега искат голяма част от функциите да се осъществяват от техните национални органи. И така, какво можем да очакваме като промяна през следващите 15 години? И дали тези грешки ще продължават и през следващите 15 години? Това не можем да се го позволим. Сигурно ще има технически нововведения през следващите 10 години и а, всички нови елементи трябва да са оперативно съвместими с съществуващото. Разбира се, ние не искаме да променим всички договори, но искаме да има оперативна съвместимост в цяла Европа. 15% от финансирането за системата ще се осигурява от Европейския съюз. Ние искаме средствата да се изразходват по предназначение и по всички проекти. Как ще гарантирате, че грешките от последните 10 години няма да бъдат повторени? Още нещо искам да допълня как можем да се справим с вноса на локомотиви на подвижен състав от държави извън Европейския съюз, например от Китай, от Япония, тъй като тук говорим за оперативна съвместимост. Председателят, държави извън Европейския съюз проявяват ентусиазъм към тази система, но ние искаме също да се я ползваме. За отговор господин Карел Винг. Беше поставен въпрос за позицията на доставчиците Сименс, Бомбардие, Алстом. Аз съм обсъждал въпроса с представителите на този бранш и въпроса ще го обсъдим на предстоящата среща в Рига. Има огромни промени в бранша. Ансалдо придобиха Хитачи. Хитачи придобиха Ансалдо, извинете. И в източната част на Европа сега забелязваме, че азиатските доставчици ще играят роля Проблемът за европейските доставчици е, че някои материали, особено от хитачи, са понякога дори по-добри от тези, които се предлагат от европейските доставчици. Това е основен проблем, който, който забелязваме в други области. Ние развиваме много добри технически продукти, но не можем да ги предоставим на пазара и не отчитаме в достатъчна степен кои са потребителите. За това тези три големи доставчика сега трябва да се вълнуват от това, което се случва на пазара и въпросът ще се обсъди на срещата в Рига. Относно трансграничните движения, има държави, където се пресичат повече граници. Белгия, Холандия, това струваше много пари, но се струваше труда и средствата, които бяха вложени. Ние трябва да отдадем приоритет при пускането в експлуатация на трансграничните аспекти, защото така ще разрешим техническите проблеми, конкуренцията между различните сектори, решаваме проблема с разрешителните и одобренията. Така че всеки проект трябва да, да бъде е, добре огледан, което го правим в момента. Някои държавите е, членки, аз не съм посетил все още всички държави членки, в някои държави членки решихме какви са приоритетите в трансграничния трафик. Например, в Германия има 12 е, въпроса, свързани с трансграничните превози. Ние обсъждахме въпроса с Министерството, с менеджера на инфраструктурата. Чрез първия период 15-20 година ще фокусираме вниманието върху пет гранични пункта, които са най-важни по отношение на трафика от съседни държави. Нещата се правят постепенно, като се отдава приоритет на трансграничните аспекти, защото това трябва да бъде направено. По въпроса, поставен от господин Рике, Господин председател, аз мисля, че вие вече засегнахте въпроса за връзките, свързани с четвъртия железопътен пакет. Необходимо е, трябва да гарантираме отлична координация между съществуващите национални служби, Въпроса за наследството трябва да се уреди, за да няма да има прекъсване при прилагането на РТМС. Относно инвестициите в инфраструктура, когато бъде изградена нова инфраструктура, има задължение да се а, предвиди а, и а, РТМС. По отношение на финансирането, Отговарям тук на въпроса на Павел, както и на господин Рике, за бизнес модела. Става въпрос за култура. В железопътния транспорт в този сектор не винаги са разглеждали инвестициите като бизнес, защото винаги са се обръждали към правителството, която са се нуждаели от средства. Така че трябва да се настоява и по този въпрос, за да се види какво е влиянието на инфраструктурата и какъв да бъде бизнес модел за инвестиции. Капацитетът, безопасността, енергопотреблението, това са все разходи. И положителното влияние върху разходите трябва да се отчита. Но а, има също и приходи, и трябва да държим сметка и за тях. Е, например, е, е, има в някои случаи такси за достъп до инфраструктурата. Има голямо разминаване между държавите членки по отношение на политиката им за осигуряване на достъп до тяхната инфраструктура. Така че има някои аспекти, които все още не са застъпени в този бизнес казус. Инвестициите трябва да бъдат оправдани чрез намаляване на разходите. Относно включването на отсечки извън Европа в тази система има доста проекти, които се реализират извън Европа, но голямата разлика с тези проекти е, че те нямат трансграничен проблем защото изграждат системата за отделна държава. Но когато се стигне до трансграничния трафик, виждаме, че ситуацията в Европа е доста по-различна. И ако ние имаме опит в трансграничното решаване на проблема с разполагането на системата, това ще бъде важно ноу-хау, което можем да споделяме. Освен това, тази технология трябва да позволява до развиване в бъдеще. След 10-15 години може да имаме и пряка връзка с сателит, например с Галилео. И тогава да не се нуждаем от нищо друго за инфраструктурата ни, всичко да е свързано с сателита да има такава пряка връзка. Вече имаме технологии, които са на лице и които могат да бъдат е, доразвити. Това е също важно за Европейския съюз. Благодаря, Карл. И искам да ти пожелая всичко най-добро за бъдеще и за избягване на грешките от миналото. Така стигаме до следващата ни точка. Е, това е е размяна на мнения